So, Уважаеми колеги, äh, и така, уважаеми колеги, добър ден на всички. Е, имаше малко несигурност около това, кой ще замести колеги, които отсъстват, но мисля, че вече всички са заместени. Ако нямате възражения, нека да приемем дневния ред или може би някой пък има възражение – доста е кратък дневния ни ред днес. Явно няма, никой не вдига ръка. И така, можем да сметнем дневния ред за прият. Сега продължавам нататък. Втора точка. Приемане на протоколите от предишните ни заседания. Протоколите, протоколите извинете, от заседанието на 4 и 5 септември се намират в досиетите пред вас или имате ли коментари по протоколите? Нямате. Добре а, тогава нека да приемем протоколите от предишните заседания. И ако не получим никакви възражения до края на заседанието, тези протоколи ще се смятат за официално прияти. Сега преминаваме към съобщения на председателя. Първо, устният превод днес имаме следните езици. Френски, немски, италиански, английски, холандски, гръцки, испански, чешки, унгарски, литовски, латвийски, полски, словашки, словенски, български, румънски и хърватски. И искам да благодаря на преводачите за работата им днес с нас. Благодаря! Б. Излъчване по интернет. Искам да ви припомня, че днешното заседание се излъчва по интернет. Така че, моля ви да действате така, все едно бивате излъчвани. А, координатори и техните решения от 24 декември, казва ораторката. А, искам да кажа, че, заседан... че решенията на координаторите от 24 септември 2019 година са изпратени на членовете на комисията и крайният срок за възражения е 27 септември. И сега предлагам да преминем нататък имаме гласуване. И така ще гласуваме по проектостановище за бюджета 2020 година. Докладчик бе Петра Камереверт. Обръщам се към Петра. Искате ли думата? Съвсем накратко заповядайте. Да, съвсем накратко искам да благодаря. Благодаря на всички докладчици в Сянка, благодаря на секретарията, на всичките ми колеги, благодаря на служителите. Благодаря за отличната работа заедно както и за конструктивните е, резултати, които постигнахме по време на преговорите. Пак благодаря. И аз ви благодаря. Сега можем да преминем към гласуване. Имате ли със себе си картите си за гласуване? Носите ли ги? Виждам, че никой не вдига ръка, значи всички имате карти. Може би да направим едно пробно гласуване или не? Не. Добре. Компромис едно. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. От 17 до 12... А, т.е. 17 против, 12 за. Седмо изменение. Сега за. Против. Въздържали се. Доста объркващо. Нека да направим електронна проверка пак, защото не се вдига ръка. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Сега изменение 8 е оттеглено. Девето изменение за. Против. Възражали се. Приема се. Компромис 3 за. Против.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 Въздържали се. Приема се. И така окончателно гласуване. Електронно е то. Моля, гласувайте електронно по целия текст. Край на гласуването. 25 за, 4 против, 1 въздържал се. Поздравления за Петра Еверт и нейния доклад. Dann kommen wir Продължаваме нататък. Следващата точка от дневния ред е пета точка. Нека да се опитаме да изберем четвърти заместник председател отново а, за нашата комисия. Следните заместници и членове ще участват в гласуването. Госпожа Бенжемие за господин Загоракис господин Винклер, за господин Бенковски. Господин Гарсия Дел Бланко ще замени Ханес Хайде. Искате нещо да кажете? Да, всъщност искаме електронно гласуване. Това исках да кажа, да се гласува електронно. Извинете. Yeah. Кажете пак. Искаме електронно гласуване а, за избор т.е. тайно гласуване, извинявам се. Да, добре, искате такъв тип гласуване, това и ще получите. На ръководителите на групи трябва да кажа, че ако има някаква промяна, трябва да ни информирате преди самото гласуване. Ако има някой друг заместник, който замества някой пълноправен член, трябва ясно да ни уведомите кой кого а, замества преди да започнем гласуването преди да дам възможност да се гласува, трябва да кажа, че имаме кворум, имаме една четвърт от членовете, които са тук, дори повече, и това означава, че имаме кворум. И Искам да помоля за номинации за заместник-председател. Госпожа Шурва, заповядайте. Благодаря. Искам да номинирам колегата Андрея Бошкор за четвърти заместник-председател. Има ли други предложения, други номинации? Не виждам други номинации. И имаме само един кандидат. Зелените вече поискаха тайно гласуване. Така че иска ли някой да подкрепи това? Седем човека, една пета от нашата комисия, трябва да подкрепят едно такова искане, за да има тайно гласуване. Добре, нека да видя. НП, либералите, кой друг? Левицата, доколкото разбирам, също подкрепят тайно гласуване, значи повече от 7 члена подкрепят искането за тайно гласуване. И така? Да за малко се обърках. Трябва да спомена, че госпожа Бошкор е пълноправен член, номинирана е вече от, поли... от политическа група, попълнила е декларацията си за финансови интереси и декларацията за спазване на етичния кодекс. Нали така? Да. Обръщам се към кандидатката. Съгласна ли е с тази номинация? Доколкото разбирам, приема. Да, приема. И така, изяснихме тайното гласуване и можем да гласуваме, мисля. Някои от онези, които могат да гласуват, имат право да гласуват, забравил ли си е картата? Никой не си е забравил картата за гласуване. Чудесно. Нека да изпробваме а, устройствата, така че Пласидо Доминго е ли той член и трябва ли да стане председател на нашата комисия. Това е фалшивото гласуване, за да пробваме системата. Зеленото означава, че сте за, червеното е, че сте против него. Така че, ако искате да се въздържите, може да го направите, като натиснете средното копче. Хайде гласувайте за Пласидо Доминго. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. И така. 18 за, 7. Избрахме го. Избрахме Пласидо Доминго за наш председател. Добре, след като изпробвахме устройствата, можем да кажем, че всичко работи добре и можем вече да гласуваме за госпожа Бошков. Винаги се налагат такива проверки, защото ако след това има проблем, се безмисля гласуването ни. И така, гласувате за с зеленото копче, за колегата Бошкор. С червеното гласувате против нея, с белия бутон всъщност гласувате въздържал се. Искам също да подчертая, че въздържалите се не се вземат предвид, когато се търси мнозинство. Ако има грешка при гласуването, да речем натиснете погрешния бутон, можете да го поправите преди да обявя край. Т.е. по време на периода за гласуване можете да натискате и трите копчета. Когато ам, приключа гласуването, последното, което е натиснато, ще се отчете от системата. Но това беше просто обяснение. Моля, гласувайте. Ich frage, haben alle nach ihrem Willen abgestimmt? Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 15 за, 10 против, 5 има въздържали се. Значи 5 гласа трябва да се извадят, доколкото разбирам. Добре. Мисля, че има мнозинство, нали така? От 25 гласа. 30 са гласували. 25 са били пуснати, тъй като имаме петима въздържали си, тя ги изваждаме. Мнозинството от тях е 13, гласували са 15 против, което пък означава, че госпожа Бошкор вече е избрана. И сега бих искала да благодаря на политическите групи за факта, че в крайна сметка намерихме решение на този проблем. Благодаря. Андрея, заповядай тук при нас. Има място за теб в края. Herzlichen Glückwunsch. Congratulations. So, ich darf nun mit feststellen, dass die Konstituierung des Kultausschusses И така, сега мога да кажа, че съставихме бюрото на Комисията по култура. Стигам до точка разни и... Не, след това имаме координатори. Така че нямаме всъщност други точки в дневния ред по време на публичната ни сесия. Искам само да кажа, че следващото заседание ще бъде на 4 ноември от 3 до 6.30 в Брюксел и след това от 9 до 12 на следващата дата и след, и след обяда. Много благодаря. Благодаря ви много за работата ви днес. Е, доста е напрегнат този период. Има много изслушвания на кандидат-комисарите. Е, вчера имахме изслушване, както знаете, на комисар, който, на който присъствахме. Днес е, успяхме и да гласуваме единодушно. Благодаря ви много.